Mes chers collègues, mes chers collègues, bon, bonjour à tous. Уважаеми колеги, добър ден на всички. Преди да започнем работа по дневния ред, бих искала да съобщя за смъртоносните атентати в Сомалия от последните няколко часа. Отговорно за тях поеха терористични организации. Това ви дава известна представа за геостратегическото естество на заплахата. И преди да пристъпим към работа, бих искала да ви съобщя за този атентат в Сомалия. Благодаря ви, че сте тук и ви предлагам да започнем заседанието ни. Най-напред, като одобрим дневния ред. Вие сте получили проекта. Ако нямате възражения, считаме, че е прият този дневен ред. Днес срещата ни ще бъде разделена на две части ще посветим около час и половина за размена на мнения с представители на комисията относно цялостна оценка на политиката за сигурност на Европейския съюз. След това втората част ще бъде посветена на представени на проучване на политиките на Европейския съюз за борба с тероризма, релевантност, последователност и ефективност. А, преди да пристъпим към а, тази част, трябва да направя съобщение на председателя, но нямаме такива съобщения. След заседанието следове ще имаме заседание на координаторите и тогава ще бъдат взехте решения, които ще бъдат а, включени в дневния ред за следващо заседание. Трета точка от дневния ред е цялостна оценка на политиката за сигурност на Европейския съюз с представени от представители на Европейската комисия, Генерална дирекция Миграция и вътрешни работи и правосъдие потребители. Ще започнем обмяна на мнения за тази оценка на законодателството с представене на множеството мерки, които бяха предприяти на Европе... ниво Европейски съюз за борба срещу тероризма тероризма. След тази цялостна оценка ще имаме по-цялостна представа за ситуацията в Европейския съюз и след това да видим какви са спешните мерки, които са необходими в сферата на дейност на нашата комисия. Ще започнем най-напред, както е логично, с оценката на Европейската комисия за политиката на сигурност на Европейския съюз в частта и отнасяща се най-вече до борбата с тероризма. Генералният директор, заместник генералният директор господин Оливие Ониди ще направи представението. След това генералната директорка на Генерална дирекция правосъдие и потребители Госпожа Тина Столък ще направи презентация. На двамата благодаря за това, че са тук. След като изслушаме техните презентации, първо тази на господин Ониди, ще имаме сесия за въпроси и отговори с една поредица от въпроси. Ще започнем и след това ще имаме отново обмяна на мнения сред е, второто представене. И така разполагаме за, около час е, и половина за всяка от е, дискусиите, за да могат всички да имат възможност да се поставят въпросите и да получат отговори. Преди да влезем в темата по същества, по същността на въпроса ще дам думата на господин Ониди. Мисля, че ще се чувате от всякъде в залата. Благодаря, благо... госпожа председател. Това е първото ми посещение в вашата комисия от името на комисаря Кинг да ви благодаря, че организирате това изслушване в специалната комисия за борба с тероризма. Така ще бъде дадена по-добра ориентация на работата, която се извършва на равнище Европейски съюз. Искаме също да благодарим и за това, че а, тези две заседания на вашата комисия са представени на оценката, която беше завършена през месец юли. Това е оценка, която надявам се, че ще ви даде доста ясна представа за това какво се прави на равнище Европейския съюз в сферата на сигурността. Днешната ни дискусия ще бъде насочена върху аспектите, свързани с борбата срещу тероризма. Документът ми е изготвен на английски, затова ми позволете да премина на английски език. Вие може да следите на екраните презентацията. И така, в оценката са включени трите стълба на политиката за сигурност в Европейския съюз, включително борбата срещу тероризма. Аз ще се спя на този аспект. На първо място това е един вътрешен анализ, който е резултат от широки консултации и приноса на държавите членки, на европейски агенции, както и на редица организации и е заинтересовани страни, както и мозъчни тръстове. Комисаря Кинг преди две седмици имаше възможност да представи резултатите от проучването в комисията Либе тези резултати са положителни. Анализът показва, че действията на Европейския съюз се считат за достатъчни, релевантни и ефективни от всички запитани. Това, разбира се, не означава, че всичко е съвършен, съвършено, няма никакви основания за самодоволство, има редица сфери, където са необходими подобрения както и области, в които вашата комисия би могла да окаже изключително голяма подкрепа, за да се запълнят някои празнини и да се подобрят разработените до сега аспекти. Основните заключения за последващи действия. Първо, че няма пълно изпълнение това очевидно е област, в която се надяваме, че работата на вашата комисия може да допринесе за се създаде нужната инерция, да се окаже необходимия натиск, да се използват различните инструменти, както законодателни, така и незаконодателни, за да бъдат те по-добре прилагани, като ПНР, например, крайния срок за изпълнението и за оперативното използване на системата е предвидено за май. Все още обаче има някои държави членки, които изостават. Или друга сфера, която също е в центъра на вашето внимание, именно огнестрелните оръжия. Ние осъвременихме законодателната рамка в тази сфера неотдавна, но има огромни предизвикателства, що се отнася до прилагането. Вторият аспект, който се очерта при оценката, е сложността на темата, на различните инструменти, които са разработени равище Европейски съюз. приоритетно за нас е да се опитаме през едните години да доразвием сферите, където може да има по-добро сътрудничество между различните участници, като същевременно се опростят наличните инструменти. В рамките на Рефит, например, както и да се дадат допълнителни насоки, така както направихме неотдавна по Шенгенския граничен кодекс и по използването на експлозиви. Третият аспект е липсата на капацитет на ниво Европейски съюз. Мисля, че всички сте наясни с, наясно с ограничените ресурси предвид е, на огромното търсене на специализираните служби. Е, това също е въпрос на равнище Европейския съюз. Става дума за ресурси, но и за експертни знания на високо ниво е, и на техническите аспекти, свързани, например, с криптирането. Четвъртото заключение е нужната от адаптивност. Ние трябва да осъзнаваме многоликия характер на заплахите, не само тяхната интензивност, начина на действие на терористите непрекъснато се развива, променя се. Затова ние трябва да гарантираме, че нашите инструменти ще могат да бъдат адаптирани към тези промени. 2005 година беше началото на по-структурирана работа на Европейския съюз в сферата на борбата срещу тероризма. От тогава насам ние сме направили предложения, одобрени както от парламента, така и от съвета, под формата на стратегия за борба срещу тероризма. Някои от аспектите на тази стратегия все още са валидни, както ще видим по-нататък по различните тематични области. Ние се опитваме да обхванем всички аспекти, превенцията, закрилата, преследването, както и реакцията на различните атаки. Тази рамка постепенно се прилага на практика. Ние считаме, че може би най-полезният хоризонтален инструмент за борба срещу тероризма е неодавна приятата директива от февруари 2017 година. Този законодателен акт показва, че със законодателите са могли да обхванат всички аспекти, свързани с борбата срещу тероризма, от дефинирането на това какво представлява един терористичен акт, за да се улесни също криминализирането на тези актове, както и кодифицирането на доста новаторски важни области на сътрудничество, от обмяна на информация до оперативни действия. Това е законодателен акт, който включва изцяло аспекта за спазване на основните права. Първият тематичен аспект, на който искам да се спра, е изключително важен и се отнася за радикализацията. Това се видя много ясно при последните атаки. С течение на годините Европейският съюз разработи един начин на действие срещу радикализирането, мобилизира финансиране, което се предоставя на всички държави членки. Също има единен център от експерти, от практици, включващи 2400 души. Те осигуряват добри насоки, експертна помощ, за да може да се реагира по-бързо на това толкова сложно явление. Освен това, се обръща внимание на причините за радикализацията, в Европейския съюз постигаме добри резултати в противодействието на радикализацията. Ние се нуждаем от повече доказателства в дерадикализацията. Не е толкова лесно да се установи кои са уязвимите слави от населението, които се радикализират, за да може целево да се реагира за тяхната дерадикализация. Затова отправяме призив към държавите членки, към Европейския парламент да направят нещо повече в сферата на дерадикализацията, да създадат група на високо равнище. Тази група да включва представители на Европейския парламент. Това е един от наблюдателите, които ще участват, за да се потърсят нови начини, не само за да бъдат асоциирани отделните национални служби, за да могат всички те по-добре да могат да използват наличните инструменти, но също група от експерти на високо равнище която да търси начини за по-добър начин за реагиране на нуждите на уязвимите лица, най-вече жените и децата, по какъв да се, начин да се работи в конкретни среди, например затворите, как да се справим с нарастващия като явление участието на идеологията в подхода срещу радикализацията и как да се асоциализират, асоциират близки до нас държави, които имат опит в дерекализацията. Държавите от Западните Балкани, например. Това е област, която има своите потребности – тази област, е, също да се обърне повече внимание и на държавите от Южното Средиземноморие. Все по-широко участие на Европейския съюз е, има и в друго явление. Това е един от основните инструменти за дерадикализиране на отделни лица, а именно използването на интернет и съдържанието, което се предлага под различни форми в интернет пространството, за да може да се насърчат лицата. Ние започнахме най-напред с прилагането на доброволен подход. Сега засилваме усилията, опитваме се да обърнем внимание на резултатите, имаме разработен план за действие и заедно с националните власти и с основните участници в е, интернет, работим в тази насока. Действително, постигнахме съществен напредък. Мобилизираме все повече сили, за да може да се идентифицират незаконен материал, който се качва в интернет и който се разпространява и насърчава терористични действия. Има много какво да се направи в сферата, която следва идентификацията на материалите, които след това се свалят от интернет, да имаме много добро сътрудничество между различните участници. Имаме повече от 1500 интернет оператори, които активно сътрудничат в снимането на идентифицирано съдържание но все още липсва сътрудничество в достатъчна степен. Тези а, действащи лица сами да участват а, в идентифицирането по активен начин, не само като се обръщат с искане към тях а, от Интерпол или други организации. Те трябва да поемат инициативата, след като един идентифицират даден материал, да не допускат този материал отново да се появи в интернет под някаква друга форма. Тоест има широка сфера за усъвършенстване. Търсим и други начини да се защитим. Отначало започнахме с работа преди 10 години за защита на критично важната инфраструктура има и директива по тази тематика. Тя датира от 2008 година. Оценката тук е доста критична е, за директивата. Директивата се използва за е, усилване на усилията в тази област, но тя е изключително, изключително ограничена. Тук се отнася само за мреж... енергийни и транспортни мрежи и целият механизъм е прекалено тромав. Първо трябва да се изготви много пространна регистрация на типа инфраструктура, която съществува, но няма оперативен капацитет за реакция. Било то за защита на инфраструктурата или за конкретни действия при опити за атаки. Новият така акцент по въпроса за защита е, са публичните места. Видяхме от последните атентати, че терористите именно се насочват към такива места, където да извършват атентати – Комисар Кинг вчера в парламента говори, че ще има план за действие за публичните места, ще бъде оповестен сега в сряда. Много съществена стъпка от наша страна на европейско ниво в опит да се изгради един по-пространен подход – в помощ на всички, които отговарят за публични пространства, за да могат да ги направят те по-устойчиви. Разполагаме с цял набор от инструменти, оценка на риска, оценка на типовете пространства, какво може да се прави, минимизиране на потенциала за това вътрешни лица да допринасят за заплахата. Някои професии разработват съответни процедури за проверка. Работим с различни участници в процеса, защото те са от много-много различно естество, особено економически субекти, компании, които наемат помеждения под найем, да речем, там можем да търсиме повече сътрудничество при опити за идентифициране на потенциални заплахи. Също се обсъжда и начина на планиране на подобни е, публични пространства. и е, необходимостта от информиране на обществото, за да знаят хората как да реагират. Друга традиционна област, която разгледахме в съответствие с формулирания ни интерес за критичната инфраструктура, след е, 11 септември започнахме да работим и по заплахите с химически, биологически, радиологични и ядрени оръжия. Още от 2010 година разработихме план за действие с ред инструменти на разположение на националните власти и на частни субекти. Оценката тук е положителна, но остава още много какво да се желае най-вече е, в по-добро формулиране на риска, ангажиране на различни участници е, в е, процеса на осигуряване на отбрана, какви мерки, какви материали, как могат да се използват и къде. Също повече инвестиции в научни изследвания Инвестициите като начало бяха съсредоточени в методи за откриване на подобни материали, но има какво да се направи и в този аспект. И естествено, засилено сътрудничество като цяло между различните участници, е, работещи по всички аспекти на тази тематика, както и е, между потребителите на химически продукти и ядрени материали. Съвсем наскоро е, сложихме и акцент, като се има предвид какви бяха атентатите в Европейския съюз, сложихме акцент на експлозиви и огнестрални оръжия. По отношение на експлозивите, Разполагаме с законодателство, което е, вече действа повече от 7 години. То подобрява така общата информация за прекурсорите, които могат да се използват е, в, е, от терористите, а също и законодателство за уведомяване относно подозрителни сделки или уведомяване, когато изчезнат подобни е, вещества. Вече тук проблема е с прилагането на законодателството. Защо? Защото бремето пада не толкова на национ... върху националните власти, колкото върху отделните юридически субекти. Тук трябва да има и повече е, уведомления, повече насоки. Е, сега е, в сряда ще представи комисията един такъв документ, съдържащ насоки в рамките на пакета за борба с тероризма. По отношение на насоките трябва да оценим още и допълнително от какво имаме нужда и се надяваме да използваме и резултатите от вашата работа за да възприемем някои от идеите в посока какво, как на, действаме малко по-амбициозно, за да извадим от пазара прекурсорите за взривни вещества. Същото направихме и за огнестрелните оръжия, същия подход. Там имаме едно доста съвременно законодателство, официално бе прието то в началото на тази година. Съответната директива предвидено е и, и е, момента на изпълнението да се координират усилията на национално ниво, да има контактни точки, да предоставяме подкрепа, включително и финансова, за да поясним какво се очаква от производителите на огнестрелни оръжия, а също и от търговците. Това е една друга област, където трябва да бъдем много внимателни. Финансиране на тероризма. Това е една тема, по която имаме още много какво да правим. Опитахме се до момента да покрием и трите измерения превенция, разследване и реагиране, включително със съответното финансиране, но предимно се е, сложихме акцент върху най-традиционните е, и съществени форми на финансови транзакции и прехвърляне на средства, които могат да е, служат за терористична дейност. Все повече терористични групи използват неконвенционални е, методи за е, набиране на финансови средства за да, в подкрепя на техните дейности което налага, разбира се, и различна реакция от наша сред... страна. Къде сме постигнали постижения, обсъдено бе това с, с засилването и на ролята на звеното за финансове раз, разследване в Европол. Подозираме обаче, че трябва доста по-добре да се справяме с проследяване на източниците и транзакциите, които могат да бъдат използвани от е, терористични групировки. Обмяна на информация, това е основен елемент, е, който засяга и дейността на вашата комисия и тук вече очакваме много да, имаме, да, има и, е, да ни дадете и нова ориентация и подкрепа. А обмяната на информация сама по себе си не е нищо ново като област. Още откакто започнахме да работим по реагиране, Европейския съюз а, слага доста сериозен акцент на тази тематика, но разбира се, има още какво да се прави. Първата област, която като че ли леко забравяме, когато става дума за обмяна на информация, е, е оценките за рисковете пред сигурността. Като става дума да можем с помощта на е, разузнаването да регулярно да излизаме с е, обновени оценки на риска на европейско ниво за да можем да оценяваме не само естеството на заплахите, но и да можем да ги класираме в различни нива на риска и да определяме и типовете риск и съответните е, мерки срещу него. Е, възхит Действително се справихме е, с е, въпроса за охрана на границите, когато вие дадохте на съответните институции е, конкретна възможност да правят оценки за уязвимост. Мисля, че може да работиме по един редовен мониторинг не само за заплахите, но и за оценка на свързаните с тях рискове. После последователното разработване на капацитет на европейско ниво. И тук е, най-отличен пример за изграден капацитет в последните години е Европейския център на Европол за борба с тероризма. Това определено е център, който има смисъл да разгледате. Защо? Защото той е, успя да заеме ролята си на център за обмен на информации в Европа. Над 9000 е, е, заподозрени лица са идентифицирани от него, но също така и 30 000 самоличности на европейски граждани, които са пътували в зоните на конфликт. Тоест, изграден е информационен капацитет на равнище Европейски съюз. Всички страни членки имат достъп до него. А и също така, през информационната мрежа Сиена на Европол, страните членки имат възможност да подават информация. Европейският център за борба с тероризма, освен това, се здоби с много специализиран опит в течение на времето и е, навсякъде, където в страна членка се случва терористичен акт, е съвсем естествена реакция не само да е, уведоми Европейския център за борба с тероризма, ЕЦБТ, но и да получи от тях е, подкрепа в, под формата на ресурси и потенциал. Е, Европол ще е, и, е, има и още по-важна роля в рамките на законодателството, което приехте за е, тях. Миналата седмица и вие приехте нов орган за надзор на европейско ниво над Европол – така че да има подобрен достъп до информация особено информация, идваща от партньори по целия ни свят. Там Европол може да бъде от така, ключов участник в подкрепа на страните членки Тоест, той, те могат да събират по-голям обем и по-добра по качество информация от ред страни, с които имат споразумение за сътрудничество. Разбира се, тези споразумения трябва надлежно да бъдат оформени. Скоро ще има мандат за преговори с така ключови страни партньори в това отношение. Finally, uh, the role of, uh... И накрая ролята на информационните системи. Това е една област, в която инвестираме през последните 9 месеца. На там отиват голяма част от нашите ресурси. През последните години се развиват различни вертикални такива системи, за това се наложи да на, положим усилия. А, всичко това е за постигане на оперативна съвместимост между националните органи, всички европейски органи, агенциите, парламента, съвета и действаме по три въпроса. Първо, да се използват по-добре съществуващите системи а не да се изобретяват непрекъснато нови системи и така, защото са нови, а да се използват системи като тези, които са по-междуправителствени по своя естество или да кажем като тази обмяна на данни на пътниците и те да се използват и на европейско равнище, а не само за а, сътрудничество между отделни държави и членки. Също така трябва да се подобри а, типа информация, който се съдържа в Леги Екри, Евродак и Шенгенската информационна система. Мисля, че колегите ще направят коментари и по тази област. Вторият въпрос – трябва да се затворят различните пропуски, които съществуват между системите. И за да може да има пълна способност за идентификация на извършителите и потенциалните извършители на терористични актове. Трябва да има взаимовръзка и с ЕТИАС. Третият, е, третата област е да получим повече от съществуващите системи, да извлечем повече ползи. И тук използваме подход на Съединените щати, който беше въведен там след 11 септември 2001 година. Целта е, не е да има централен регистр, в който да се събира цялата информация, да има възможност за по-добро използване на системите и да има подкрепа за тези системи, да се проверява качеството на данните, на това, което се попълва в системите, да има търсачка, която да подобрява възможността за идентификация на евентуални заподозрени лица и да се използва възможно най-добре биометричната идентификация. При последните терористични атаки установяваме, че двама такива индивиди се придвижват в Европейския съюз съвместно. и това става от страна в страна в шенгенската зона. Оказва се, че е необходимо да преразгледаме начина по кой... И, и те се движат под фалшива самоличност. А, биометричните данни дават възможност да се преодолеят такива действия за заплуда на властните, И що се отнася до оперативната подкрепа, която може да бъде предоставена на европейско равнище, Нека да кажа няколко думи за различните агенции, които сме разработили през последните години. Парламентът винаги е давал голяма подкрепа за тези агенции. И има много а, ясни признаци, че има нужда от още повече а, по-ангажирана работа на тези агенции. Всичко, което правят те, е разглеждано като крайно необходимо и много ценно за националните власти в различните страни, страните партньорки включително. За това трябва да се положат допълнителни усилия за събиране на още повече експерти към тези агенции. По приложението Дадох няколко примера. Да има яснота дали става дума. Независимо от това дали става дума за експлозиви, за данните на пътниците или за каквито да било други области, трябва да имаме по-добра противна съвместимост и информацията да е достъпна на всички национални органи. Що се отнася до сложността на инструментите, имаме е, отговорност да направим така, че да се опростят е, максимално инструментите и да станат е, по-приложими, по-лесно приложими за постигането на целите, за които са създадени. Тоест, е, базите данни да не действат без взаимовръзка. След това, що се отнася до изграждането на способности, има и други ресурси, например Европейската мрежа за борба срещу радикализацията или мрежата Атлас, националните органи, които се борят срещу тероризма, са вземали решение с подкрепата на Европейския съюз да изградят мрежа която да има за цел да им помогне да се подкрепят едни други и да се в случай на потребност да помогнат на някоя държава членка, също и в случай на планирана атака. И накрая заплахите се променят, ние сме длъжни да можем да се адаптираме към начин на действие на е, терористите. Е, терористите атакуват публични пространства в момента, има и кибератаки и е, в и терористичните дейности често се подготвят и крият в интернет, така че е много важно да се действа в киберспорта пространството за борба срещу радикализацията. Това е част от общата ни защита. Благодаря много, господин Анди. Благодаря за направената презентация, която е, беше сравнително кратка, като си има предвид е, е, колко е, голям и под, пълен и подробен е документът, изготвен от комисията. Изключително добре а, подготвен доклад. А, той ще бъде официално представен на 19 октомври. Благодаря много за направената презентация. Има а, въпроси. А, госпожа Тинас е, ще отговори на тези въпроси в последствие. Е, ще ви дам думата и сега, но е, ако може, бъдете възможно най-кратка, за да може да, по... да започнем дискусията. Благодаря, госпожо председател, и аз благодаря за възможността да говоря за позицията на Генерална дирекция правосъдие по въпросите свързани с борбата срещу тероризма. Действително, е, имаме много сериозни задачи в борбата срещу тероризма. Непредвидими са различните модели на терористични атаки в последно време и не е лесно съвременните демокрации да се предпазват от такива атаки, без да, да, да, да застрашава собствените си ценности. Бих искала да обърна внимание на основните аспекти на политиката на Генерална дирекция правосъдие, борба срещу финансирането на тероризма, предоставяне на необходимите инструменти на съдебните власти за борба срещу тероризма, гарантиране, че ще се спазват основните права и последно, но не на последно място, пред, предотвратяване на радикализацията. Що се отнася до а, борбата срещу средствата за финансиране на тероризма, през юни влезе в сила четвъртата директива за борба срещу изпирането на пари. За съжаление, не всички държави членки са я транспонирали все още. А сега работим по проверката на, законните законите на национално равнище, които транспонират тази директива. международната група за борба срещу тероризма е, създава възможност за сътрудничество в международен план. Надявам се, че юридическите пречки пред е, участието в нея ще бъдат преодолени. Е, по разследванията, свързани с документите от Панама, става ясно, че е необходимо държавите членки да имат добра координирана система за обмен на разузнавателна информация, информация от наказателно-правни следствия. Съдебните власти са от огромно значение за върховенството на закона и, и Евроюст е, е много важен координатор при разследването на терористични случаи. Държавите членки все повече търсят съдействие за разследване на терористични действия с международно измерение от Евроюст. И такива искания за съдействие по-настоящем имаме 69 на брой. Същевременно Евроюст е ефективен орган, и предлагаме да се увеличи ефективността му допълнително чрез преизглеждане на управителната структура на Евроюз. Надявам се, че парламентът ще подкрепи това предложение в тристранния диалог. Планирате посещение в Евроюст скоро и там ще получите подробна информация за свършената работа. Има няколко основни затруднения при разследването и борбата срещу тероризма. Първо, събирането и съхраняването по безопасен, недостъпен начин на доказателствата. Сред е, информацията трудно се събира от социалните медии или от компютърни системи в облак или от имейли, тъй като много често се ползват сървъри с разположение в трети страни. Затова е добре да се работи по съответните трансгранични заповеди за улесняване на трансграничния достъп до електронни доказателства. Обменът на информация вече е споменат тук. Централизирана система, по която работим, е ТЦН, ще ни даде възможност да получаваме информация за предходни осъждания на граждани на трети страни. Колегата ми спомена оперативната съвместимост на различните бази данни. Когато осигуряваме оперативна съвместимост, обаче е изключително важно да се гарантира защита на данните. Трябва да се постигне по-добра сигурност чрез съответните правни решения. И за тази цел са много важни правните инструменти за действията на правоохранителните органи. Трябва да се спазват принципите на необходимост и пропорционалност във връзка с хартата за основните права. Затова оценяваме всички предложения и правим всичко възможно държавите членки да спазват хартата при приложение на европейското право. Искам да спомена, спомена и новата директива за борба срещу тероризма, прията от парламента и съвета тази година. В процеса на подготовка на текста се вземат предвид различни препоръки, включително необходимостта и пропорционалността на мерки, предвиждащи е, намеса спрямо основни права, като право на предвижване и прочие. Има и, и конкретни клаузи, свързани с основните права. Предвижда се експост оценка на действието на инструмента, която също да вземе предвид въздействието върху основните права и свободи. По предотвратяването на радикализацията чрез изграждането на по-отворен, по-устойчиви общества. Е, има два основни елемента, върху които настояваме да се съсредоточат усилията ни. Първо, предотвратяване на радикализация в затворите и центровете за задържане. И второ, а, сериозни мерки срещу речта на омразата. Крайно десният екстремизъм всъщност а, е от, отлична, създава отлична плодотворна почва за тероризма. Им трябва да се предприемат сериозни мерки за борба срещу расизма и ксенофобията и а, е, сме съгласни с предложението за етичен кодекс, за проследяване на речта на омразата по интернет. След е, въвеждането на този етичен кодекс, онези е, платформи, които е, го приемат, са станали по-ефективни и по-бързи при премахването на подобно съдържание. Миналия месец приехме съобщение за борбата срещу нелегално съдържание по интернет, където се отчертават определени стъпки и се предвижда съответното сътрудничество с държавите членки и съответните участници. Що се отнася до радикализацията в затворите, комисията подкрепя държавите членки основно чрез предоставяне на възможност за обмен на добри практики. практики. През февруари следващата година ще организираме конференция, на която ще участват прокурори и служители в центрове за лишаване от свобода, за да се обменят най-добри практики за борба срещу тази радикализация. Е, друг важен въпрос е да има альтернативни методи е, методи альтернативни на лишаването от свобода, особено за деца и жени. Важни са и предложенията на парламентарната комисия. Те допринасят за постигане на целта гражданите ни да могат да живеят в едно мирно и свободно общество. Благодаря ви много за тази презентация. Благодаря, че спазихте времето за изказване. Сега ще имаме възможност да поговорим по повдигнатите теми. Предлагам да започнем първо от координаторите, ако някой от тях иска да вземе думата и след това да дадем думата на останалите колеги, които поискаха да се изкажат. Ана Гомеш получава думата. Заповядайте. Thank you so much. Благодаря ви за направените изложения. Искам да разбера каква е оценката ви за това да се работи в е, изолация едни от други и как това се отразява на ефикасността в борбата срещу тероризма. Правили ли сте оценка за капацитета или липсата на такъв на държавите членки, що се отнася до техните правни и конституционни рамки, тъй като има някои обикновени операции, обикновени дейности, разбира се, в рамките на позволеното от закона за борба срещу тероризма като разузнавателни данни, прихващане на съобщения. Боя се, че някои от държавите членки не са ам, изяснили тези въпроси, защото някои го правят законно, други го правят незаконно и това има обратен ефект. На следващо място за превенцията на радикализацията. Има ли някакъв ам, активен подход по отношение на държавите, които внасят имами от такива държави, като Саудитска Арабия и Пакистан, също и финансирането на джамиите и свързаните с тях социални структури от държави, които вече споменах и други подобни. Също ПНР, въпроса за регистрационните данни на пътниците. Някои държави членки, както беше вече споменато, не спазват ПНР. Но имаше да, един пропуск от самото начало, е именно, че частните самолети не са обхванати. Какво е направено, за да се гарантира, че частните самолети, които Кацат на европейските летища са обект на а, обискиране, на проверки. Защото има а, случаи, когато могат да се принасят а, такива а, медикаменти като каптагон и други в самолети, привозващи кралско семейство. Съжалявам, да го кажа. Аз участвах в работата на Комисията за борба срещу прането на пари. Знае колко неохотно подходиха държавите членки да спазват директивата в това отношение и продължава да има съпротива от страна на някои държави членки и след приемането на петата директива за пране на пари, която е изключително важна за борбата срещу тероризма. Какви са техните съображения? Питам се, при това положение как можем да вървим напред, ако държавите членки имат сериозни намерения, разбира се. Неодавна Европейската комисия чрез господин Московици и неговите служби подчертаха, че системата на ДДС се използва за финансиране на тероризма. Става дума за 5 милиарда и тук не може да са обхванати само предплатените карти. никой не споменава това. Няма ли връз... връзки между генералните дирекции в комисията, които отговарят по тези въпроси? Терористичните групи по този начин се възползват от е, недобре функциониращите ни данъчни системи. Мисля, че това ще е достатъчно като начало. Председателката, благодаря на Ана Гомеш, на Андерс Вистизен давам думата. От името на ИКРА, моля ви да бъдете по-кратък, е, за да могат всички колеги да се изкажат. След това ще дам думата на Жан-Филип Албрехт и след това ще дам думата на нашите двама гости, за да отговорят на поставените въпроси. Разполагате с време максимум по две минути. Благодаря, госпожа председател. Ще се опитам сега на вече наложеното ограничение за изказвания благодаря ви за цялостната ви работа. Това е добра отправна точка и за нашата работа тук в тази комисия. Искам да се спра на няколко въпроса, по които бих искал малко разяснения. Относно препоръките ви на 81 страница в доклада ви, посочвате в препоръка номер 8, че европейските институции особено комисията Либе, трябва да са по-активно ангажирани на по-ранен етап в а, този, тези групи за, от експерти. Да, трябва да има известно усъвременяване на инструментите, на институциите. Бихте ли могли да ни кажете по какъв начин най-добре в бъдеще можем да направим така, че при приемането на законодателни актове те да бъдат достатъчно всеобхватни, за да не се налага да ги коригираме прекалено в последствие? Видяхме като примери ПНР, други сфери, Шенгенския граничен кодекс, където трябваше да се включат някои допълнителни елементи на по-късен етап, тъй като не ми стига времето, искам да кажа, че това става, тук става дума за едно проучване за вътрешната политика, но в какъв степен, в каква степен сте обхванали и външните аспекти от е, страните Близкия изток, Азия и други места. По какъв начин ние можем да разчитаме на помощта на тези страни, и как можем да противодействаме в някои случаи при борбата срещу тероризма. Надявам се, че ще ми простите, госпожо председател, че малко просрочих времето си. Благодаря ви, колега. Благодаря, че спазихте времето си. Давам думата на колегата Албрехт за две минути. След това на вас ще ви дам думата за отговор на поставените до тук въпроси. Благодаря, госпожо председател. Искам да се позова на проучването, което ще обсъждаме по-късно, но там има констатации, които са важни. В това проучване, както и в други подобни, се посочва, че прилагането на мерките, които имаме от последните десетилетия или 15 години, трябва да се изпълнява. Това е от ключова значение. Все по-ясно става, че ние сме тези, които трябва да видим как полицаите да прилагат това, което ние приемаме като законодателство, това, което се предвижда като мерки, вместо да се приемат нови такива. Надявам се, че в тази сфера ще се опитате да направите необходимото, например по отношение на финансирането на съвместните екипи за разследвания, как можем да накараме полицейските служби, правните служби да си сътрудничат в по-голяма степен – много от мерките през последните 10-15 години се посочва в проучването не са осъществени след проучване на въздействието от тяхното прилагане. Трябва да се направи нещо като реакция, как в бъдеще можем да подобрим нещата, за да имаме една стратегия, да правим първо проучване на въздействието, да предвидим също и клаузи за преустановяване на действието. Доста от мерките се налагат да бъдат преразгледани с течение на времето, т.е. трябва да се предвиди тяхното отпадане с течение на времето. Не зная дали е регулярното преразглеждане за вас е опция. Благодаря. Сега давам думата на представителите на Европейската комисия, за да дадат отговори. Имаше много въпроси. Благодаря, госпожо председател казва господин Ониди. Последния въпрос. Много от мерките казвате, че се прилагат без оценка на въздействието. Имате право. Да, ние непрекъснато се развиваме. Тази оценка, която обсъждаме сега, имаше за цел да ни покаже докъде сме стигнали по различните мерки, които са приемани през последните 15 години. Вие правилно посочихте, че факта, факта е, че трябва непрекъснато да оценяваме инструментите, трябва да имаме предвидени преразглеждания с времето, непрекъснато трябва да подобряваме инструментите, с които разполагаме. Ние се опитваме да постигнем именно това чрез тази цялостна оценка. Относно конкретното прилагане, това също е основателна забележка. Оценката показва, че по доста от инструментите има елементи, които се разглеждат като прекалено сложни на място. Така че когато правим преразглеждане на законодателството или пък когато дефинираме инструментите или финансирането, което трябва да се осигури, се оказват твърде сложни за онези общности, към които са насочени. Тоест, ние трябва да упростим нещата и да предложим нещо, което е разбираемо. Трябва също да осигуряваме повече насоки Идеята не е да излизаме с нови законодателни актове, в която и да е сферите, с изключение на сферата, свързана с финансирането на тероризма, където има сериозни пропуски. Тоест, ние сега не се нуждаем от ново законодателство, а по-скоро от насоки по прилагането на вече съществуващото такова. Другият елемент е свързан с обучението. Ние имаме СЕПОЛ, това е организация, която е призвана да обучава служителите на реда. Може би тази организация би трябвало да получи повече средства. Относно външния аспект, външните отношения, този елемент фигурира хоризонтално в цялостната оценка. Основната добавена стоеност, според мен, е първо, че а, има режим на санкции. Той е изключително ценен. Друг традиционен елемент е дипломатическата мрежа, с която разполага Европейския съюз и диалога за борба срещу тероризма който се осъществява с течение на времето почти с всички държави, които могат да допринесат нещо или които искат нещо да споделят, по какъв начин самите те а, са се справили с подобни терористични дейности. Това е важния принос на службата за външни а, действия и други външнополитически организации. Мисля, че е основателна също критиката, свързана с експертите. Ние трябва да сме по-отзивчиви към нуждите на тези, които работят на място с групата на високо равнище ние работихме по установяване на оперативната съвместимост на информационните системи. Всички експерти искахме да се съберат около масата. Ето защо постигнахме много добър конструктивен резултат, постигнахме консенсус. И това е основното послание, което се опитваме да използваме да прилагаме по отношение на групата на високо равнище, което предлагаме, като обърнем особено внимание на нуждите на професионалистите, които работят на място. Относно така наречените силози или работата изолирани едни от други, това е важен аспект за оценка. Ние също очакваме и вашия принос в това отношение. Ако се запознаете с тази цялостна оценка и видите как се развили нещата през последните 15 години, ще установите, че има напредък. Имаме по-добра взаимна свързаност между съответните служби на държавите членки, полицейските служби работят все по-тясно сътрудничество със своите колеги от други страни. Това въжи и за митниците. Това също въжи и за граничните служители. В всички национални дебати за подобряване на реакцията на тероризма беше посочено, че е необходимо да се използват възможностите, които предлагат различните органи. Вашият пример относно финансирането. Тук можем да постигнем много повече, ако използваме митническите органи, данъчните органи, тъй като те разполагат с изключително ценна информация, която може да послужи на правоохранителните органи. Именно това се опитва да постигне комисаря Кинг в рамките на този съюз на сигурността, да се объединят всички тези дейности, така че когато се прави някакво предложение, например, за търговските въпроси, да обхванем всички тези други аспекти. Също и въпроса за данъчното облагане. Ние очакваме правоохранителните органи да имат по-голям достъп до тази информация. За по-активния подход за борба срещу радикализацията. Вие споменахте два примера финансовите потоци от някои страни, както и типа мерки, които се предприемат от националните органи, за да се поставят в някаква рамка а, социалните или религиозните центрове. Много чувствителен е този въпрос а, да се работи по него на общо европейско ниво, но има пълно разбиране че групата на високо равнище по дерекализацията, ако го реши, можем да постигнем нещо, тъй като ние трябва да обменяме най-добрите практики, да споделяме знания, разбиране и по този начин се надяваме, че ще можем да дадем поне първоначален отговор на някои от съществените въпроси, свързани с прозрачността, да има също някакъв кодекс на добри практики. Това е в сферата на възможното. Да се постигне европейско съгласие по тези въпроси, по основни принципи на равнище Европейски съюз, е, за да се създаде необходимата рамка. Същото се отнася и за различните организации с които работят органите. ПНР беше избран като пример нарочно. Има тук доста пропуски. Тези пропуски се запълват чрез по-внимателна дейност от страна на националните органи, например при приземяването на частни самолети понякога не е по хармонизиран начин. И тук анализа на риска е нещо важно. Ние никога не сме разполагали с всички инструменти, които да доведат до нулев риск при влизането или излизането на транспортни средства но се създават възможности органите да работят в по-голямо сътрудничество, да правят съвместен анализ на риска, по-целенасочено да използват ресурсите там, където може да се постигне по-добър резултат. Благодаря. В много случаи ние сме тези, които трябва да отидем на място, да се опитаме да направим нещо. Но също така ние можем да се възползваме и от материалните данни, да им дадем инструменти, за да могат страните членки да се справят в, в тази област. После, за имамите. Радикализацията в затвора е един пример, където страните членки могат да обменят практики, най-добри практики и те да са полезни. Що се отнася до финансирането на тероризма и ДДС, сега, когато това влезе в компетенциите ни ще има възможност да се върши малко повече. Имаме проблеми с законодателството, примерно по различни отношения. но от тях е и с обученията. Финансирането също така. Ние финансираме Евроюст с съвместните разследващи екипи и те са изключително ефективни, за това стана дума вече. Председателката, благодаря. Благодаря, че ни отговорихте с толкова голяма течно, точност. Сега за две минути давам думата на е, колегата, който замества Жерар Депре, Депре и никога не мога да, про, да произнеса нейното име. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Два конкретни въпроса. Не се съмнявам, че сте отговаряли нееднократно. Първия въпрос. Изпълнението на директивата за борба с тероризма. Следващият септември е крайния срок за прилагането и може ли да кажете кои страни са уведомили вече комисията, че прилагат тези правила. Можем ли да видим какво се прилага и как в тези страни? На 3 юли тази година В Португалия бяха откраднати гранати и експлозиви от военни складове. един огром, едно огромно нарушение на сигурността в Европейския съюз от години. След това откраднати микробуси и веднага след това се случи атентата в Барселона. Има ли комисията информация за за възможността за обмен на информация за критична инфраструктура. Господин Ван Орден. Микрофон за оратора. I, I if the um, can help. Питам се дали комисията може да ни отговори. Ето тук имаме два много сериозни е, тома оценки. Едното е за политиките на Европейския съюз на тероризма. Обаче се безпокоя, че нашата комисия ще излезе с още един такъв дебел том и никой няма да го чете. Та, мисля, че в момента е вече полезно да имаме така известни указания от хора като вас, на къде да насочим вниманието си. Защото аз лично не смятам, че Европейския съюз трябва да намери своята роля в тая тематика. Въпросът е как по-ефективно да се борим с тероризма. Може би Европейския съюз има своята роля в това отношение, в измерваща се в добавена стойност. Но ние трябва да оценим къде са нашите приоритети. Надяваме се да посетим и Фронтекс, и Европол, и Евроюст. Е, сега можем да идем там, да се поразходиме, да ни дадат информация и толкова. Но въпросът е къде според вас трябва да сложим акцента, къде можем да бъдем полезни? Благодаря. Госпожа Францулика има сега думата. Господин, извинете. You say that indeed we have two materials and uh, unfortunately there is lots of theory on this material. Много uh, теория се съдържа обаче в тези материали и никаква практика. Защото uh, подобни атентати, е, непредсказуеми в Европа, не би следвало да се случват. Ако имахме достатъчно ефективен обмен на информация, включително между разузнаванията, щеше да е по-добре. И няма смисъл, правилно казахте, да излезем с още една напълно безсмислен доклад. Къде са слабостите на системата? Това трябва да разберем. Къде са слабостите на национално ниво, на европейско ниво? Ако не, пак ще произведем поредния доклад. Днес след обед се прибрах след е, наблюдателна мисия за избори, е, изборите в Киргизстан. Тук изобщо никъде не се говори за чужните бойци. Е, ISIS се разпада и много от тях се връщат в Европа. On... Ние трябва да анализираме всички аспекти на заплахата. Европейският е, съюз е най-големия донор в света. Ние даваме 56% от средствата. Трябва да се обърнем към всички страни, е, партньори на Европейския съюз, които получават пари от нас. Първо, да работят по програми за дерадикализиране. После да се търсят програми за проследяване на чуждите бойци, програми за дерадикализация. Всичко това трябва да е обвързано с парите, които предоставяме. И то не само с Албания, Босна, Херцеговина, Косово и други. Стотици чужди бойци от Сирия и Ирак влизат при тях. А, обаче и в Азия, и в Северна Африка, където отиват наши пари, има също такива бойци. Ние трябва да включим тези е, приоритети в, в програмите е, за сътрудничество с тези страни, за да могат те да работят по тях. Ако не, е, ще се сблъскаме с ужасни проблеми звеното за борба с тероризма в Европол е напълно нефункционално. То само обобщава някакви информации. Няма да се преборим с тероризма по този начин. Необходимо ни е реално сътрудничество между разузнавателните служби, реално сътрудничество на европейско ниво и реално сътрудничество между страните членки. Защото сега Хората казват, как може толкова атентат да има в Европа? Е, е, толкова атентати в последните години. Това е именно защото няма сътрудничество и за голямо съжаление това е директно против интересите на европейските граждани. Колеги, моля, спазвайте си е, времето, за да може всеки да има време да се изкаже. Милан Звер, след това колегата Донжон и Катерина Чиничи. Кеничи, Et la liste est close et ce sera les réponses. à vous la parole. Pour deux minutes, je vous demande de respecter. Моля, две минути ограничения, за да може всеки да се изкаже и да имаме възможност да чуем и отговорите. Заповядайте. Благодаря. Аз нямаше проблем. Знам, че щехте да ми дадете думата в един момент. Благодаря на представителите на комисията за толкова конкретните изявления, които те ни представиха и за описанието на политиките. Много е сложно положението. Много се радвам, че тук стана дума и за директивата за борба с тероризма и необходимостта да се свържат въпросите на сигурността и безопасността с пропорционалността и спазването на основните права. Сега трябва да работим през призмата на превенцията. Съществуват инструменти, които могат да се използват, но те като че ли вече не са достатъчно ни, поне в настоящото положение с така толкова активен тероризъм. А, на първо място се извежда необходимостта от отмена информация и също обучение. Искам да повдигна и два други въпроса съвсем накратко. криптиране, включително на доказателствен материал. Много се говори, но практиките не са едни и същи в отделните страни членки. Затова въпросът ми е Европол. Комисията могат ли да направят нещо? Достъпа до доказателствен материал. Тук също е необходимо да сменим а, погледа си по време на разследванията. Знам, че има съответно формулирани предложения и много се радвам. Направена е една оценка на въздействието за това да се прокарат законодателни промени, защото електронно предоставен доказателен материал, за да бъде прият, трябва да има смяна и на менталитета. Господин Звер, имате две минути. И нека да не повтарям, моля, спазвайте си времето. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, действително съм благодарен за отличното проучване и неговото представене тук политиците в Европейския съюз така винаги получаваме информация, че съответните политики са ефективни. Струва ми се, че е малко прекомерно оптимистична тази информация. Наблюдаваме известни противоречия в изследването. Наясно сме е, как е, подхожда в борбата с е, тероризма Съединените щати. Тук се коментира за финансирането. Финансирането е голям проблем. ние трябва да си сътрудничим по-ефективно. Имаме съответните правни инструменти, но така или иначе, се оказва, че Иран е могъл да препере милиони е, евро в Европа през една словенска банка, която пос... и след това да се използват тези пари за тероризъм. В Германия оттам такът милиони. Така че е, с този проблем трябва да се е, справим следва и да си сътрудничим с Комисията за панамските документи. Арно Данжан и след това ще двама колеги. Аз нямах намерение да взема думата, но чух неща, които ме карат все пак да се чувствам задължен да се изкажа. Нека да говорим за факти, а не да разсъждаваме и да правиме размишления, които се отдалечават от е, действителността. Сега, Казвате най-голямата кражба на амуниции от склада в е, е, Португалия. Е, не е най-голямото. Най-голямото беше във Франция. Така че това са фактите. Освен това не е вярно, че чуждестранните бойци се връщат масово в Европа. Може да се връщат, обаче в никакъв случай не е масово. За момента това изказване не е вярно. А, защо не се връщат? Ми, защото ги избиват още там на място. Вече няма толкова много чуждестранни бойци, които да се връщат сега в сравнение с миналото. после атентатите в Европа са се случили, защото не е имало а, сътрудничество. Не, много атентати са предотвратени благодарение на, на сътрудничеството. А, имало е, имаше и такива, които не можаха да бъдат предотвратени. Атентати във Франция, в, в Испания, в Обединеното кралство – бяха извършени от местни клетки, които нямаха връзка с извън себе си и затова е много трудно да бъдат предотвратена тяхната дейност. Така че нека да бъдем конкретни. Върват немалко разследвания, от които ние не винаги чуваме всички факти. Нека не си осложняваме работата. Благодаря, Хелга Стивенс. Две минути. Dank u wel, voorzitter, collega's. Ik wil graag de heer Onili danken. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми колеги. Благодаря за двата доклада, които бяха представени. Разгледах ги. Имам няколко въпроса. Първо, по отношение на анализа на документи с открит код. Става дума за анализа на риска. Европейския център за събиране на разузнавателна информация работи в тази област. Говорим за Google, който е интернет гигант. Информацията, която се събира, не трябва ли да се предоставя на националните правоохранителни служби? И възможно ли е да се помогне на международните звена за предаване на информация, за да се постигне по-добро покритие на тъмната мрежа? Има ли търсене за това? Или повечето държави членки имат вече такъв капацитет? Също по въпроса за централна но звено за подкрепа на Европейския съюз по отношение на шифроването. Това е последната тема не бяхте в списъка. Ще ви дам думата за съвсем кратко, тъй като бях обявил, че списъкът на изказващите се е приключен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много. Благодаря на господин Ниди и на госпожа Арстола Съвсем накратко. Господин Ониди, говорихте за ролята на идеологията. Госпожа Стола говори и за предотвратяването на радикализацията. Трябва да сме активни, проактивни. Ам, тук обаче искам да се занимая с следния въпрос. Говорите за финансирането на джамиите – Следят ли се радикализираните имами? Разполагаме ли с достатъчно информация? И можете ли да кажете нещо за ролята на идеологията и ролята на финансирането на тези джами и, и е, на това, че е, има опасност да се проповядва ом, омраза. Господин Аниди, по приложението на директивата за борба срещу тероризма няма конкретен график на държава по държава, но редовно се срещаме с всички европейски държави членки и нямаме е, подадени сигнали за определени конкретни трудности. Но ще ви предоставя в писмен вид а, кратка информация за това как се, се развиват нещата, тъй че няма държавна членка, която вече да е осъществила транспонирането и да ни е уведомила за това, но ще ви предоставя допълнителна информация. По ролята на идеологията темата се разглежда и обсъжда на национално равнище – Имаше и първа среща на високо равнище на експерти в борбата срещу радикализацията. Повечето държави членки смятат, че е добра идея заедно да обмислим как по-добре да анализираме ролята на идеологията в процеса на радикализацията. И ще се занимаем с тази тема. Ще работим с експерти, с, с представители на академичните среди, с а, специалисти в областта, за да може да има по-добра яснота как да идентифицираме и как по-добре да се борим срещу някои организации, а, финансирани или не, а, за независимо от това как са финансирани, за да намалим радикализацията по ролята на различните агенции и необходимостта да си сътрудничим по-добре. Ами тук ще се обърна към вас с една голяма молба. Това, което за мен е важно, е да се е, вземе предвид, че нещата вече функционират в известна степен и мисля, че що се отнася до темите, по които очакваме вие да се ангажирате, вашата комисия да се ангажира, е, а, е, начините да се подобри ситуацията. И трябва да си има предвид, че тръгваме от а, е, следната ситуация. А, е, ситуация, в която всички служби са изключително претрупани от а, случващото се, от необходимостта да се работи на национално равнище, сътрудничество и на европейско равнище. Е, е, важно е да има сътрудничество между различните елементи на органите. В отговор на господин Ван Орден, много можете да промените, ако отделите малко време, за да посетите ключовите организации, действащи в областта. И най-важното е да, да ни помогнете да направим така, че да се чуят гласовете на експертите и службите, за да може да има изслушвания на специалисти, борещи се срещу тероризма и да се опитаме по-добре да разберем потребностите в момента на национално и на европейско равнище, за да може не само да работим по-задълбочено във връзка с конкретната информация, която може да се обменя, но и е, вземайки предвид възможността да се помогне на различните комисии на Европейския парламент, за да е, видим каква, каква влиянието е, на различните области на политиката, финансовите пазари, данъчното облагане а, и много други области, които могат да са области, в които има някои слабости, допринасящи е, за развитието на тероризма. Явлението радикализация трябва да бъде анализирано е, в големи подробности, трябва да подобрим е, протичането на информацията. И в тези области има много важни неща, които можем да научим. За чуждестранните терористи. Много е направено на европейско равнище, много информация се споделя между европейските органи за онези, за които е известно, че са чуждестранни бойци и че са бойци на чуждестранни територии. Трябва да имаме предвид и възможността Европол да изиграе изцяло своята роля е, като мост е, между националните органи и трети страни партньорки, за да може да се предостави възможност на Европол да се включи в предоставянето на информация към европейските бази данни. Този тип информация могат да и действия могат да имат огромно значение и да ни помогнат за справяне с всички лица, които са известни като чуждестранни бойци. И информацията може да се събере чрез Европол и чрез страни партньорки в целия свят. Заедно с Тина работим и по въпроса за събирането на доказателства. Тя ще даде повече информация след малко. Що се отнася до техническите познания за придобиването на достъп до шифрирован материал, в среда ще се срещне групата за борба срещу тероризма. Нейната цел е да подпомага работата на Европол, който пък подпомага националните органи за справяне с криптиран материал и особено информация, разшифроване на информация, която е съхранявана на устройства, които са били ползвани или се ползват от заподозрени лица. И трябва да подпомагаме натрупването на познание на национално равнище, за да може органите винаги да са а, способни да реагират на най-новите предизвикателства. И накрая по съдържанието в интернет и анализа на съдържание с отворен код. Темата е много важна. В контекста на обсъждането с доставчиците на интернет стигнахме до извода, че е, те могат да ни помогнат много при е усилията за идентифициране на материали за а, различните а, е, на материали, които се обменят и на платформи, които се използват за техния обмен от страна на заподозрени лица. За тази цел е важно тези фирми да работят с някакъв тип изкуствен интелект, който да им помогне по-ефективно да идентифицират този тип материал. Защо? Защото има ограничения. Не можем всичко да искаме от тези фирми. Няма да можем да проследим повече от 15-20% от е, онова, което се уменя. Затова ни трябва ясен ангажимент от фирмите и е, трябва да покажем как, какво се прави в, ам, на национално равнище и, ам, и а, е, какво се прави в контекста на плана за действие. Благодаря. Беше ми зададен въпрос за това на какво трябва да се съсредоточим. Темата е важна, има множество трудности и трябва да вземем предвид различните стъпки. Много е важно да вземем предвид какво може да се прави за усилията за предотвратяване на радикализацията. Важно е да говорим за връщащите се чуждестранни бойци, да им се даде достъп до програми за излизане от тази роля, и има множество инструменти, които могат да използват държавите членки. Ще има оценка на въздействието, ще има яснота за това какво се прави в началото на годината. За идеологията. Свободата на словото е особено важна и тук подчертавам, че в Европа вече е, речта на омразата се разглежда като престъпление, а, за разлика от а, другата страна на Атлантическия океан. Благодаря ви много, че участвахте в. А, а, за отговарянето на зададените въпроси, ако някои колеги имат нужда от подробен, по-подробен отговор, ги приканвам да ви пишат, за да им дадете повече подробности. Вече има възможност да съберем някаква информация. Трябва да има някакъв подход, за да може да се продължи работата на парламентарно равнище и затова с координаторите ще продължим да канализираме работата на тази парламентарна комисия, защото иначе те могат да се, тя може да се разпръсне по твърде много подробности. Толкова много са различните аспекти, и в крайна сметка работим по различни доклади и не е добър добре, да, не, не работим по различни разнообразни доклади, не можем на едно място да имаме а, абсолютно всичко и а, текстът да бъде нещо като коледно дръвче. Трябва да се обменя информация за случващото се а, ежедневно и трябва да вземем предвид, е, че не са е, разкрити всички е, елементи на информацията и трябва да имаме подробна информация, трябва да имаме яснота за случващото се в момента и трябва да имаме възможност да си създадем доверие е, да работим в контекста на европейските институции, за да има по-добра конкретна информация. Е, несъмнено това ще бъде и едно от предизвикателствата, с които се сблъскваме. Става дума за препоръки, които да са прагматични и приложими имаме възможност да участваме в този диалог. Е, благодаря много, че синтезирахте всичко и се надявам, че ще имаме възможност да обсъждаме нещата с вас и в писмен вид. Преминаваме незабавно към следващата точка от дневния ред, в която се предвижда да се събере информация за правата на гражданите, да а, разполагате с конкретното заглавие, борбата срещу тероризма, ефикасност а, и три трите аспекта, както ги виждате. Давам думата на гостите, които ще представят доклад. Господин Вен Венцик е от кабинет PWC. Имате по 15, имате 15 минути за представянето на темата а, и се надявам, че ще имате възможност да го направите, за да може колегите да могат да ви зададат въпроси и после да получите отговор. Благодаря ви, госпожо председател, че имам... не давате възможност да говорим този въпрос. Ще мина на английски ще бъде голямо предизвикателство да го представим за 15 минути. Европейския съюз беше много продуктивен в това отношение, така че въпросите опират по-скоро до ефективността и координацията. През пролета ние говорихме по този доклад. Той излезе през януари или февруари на настоящата година. Някои от информациите могат да бъдат осъвременени, но някои от извлечените полуки все още са релевантни. Виждаме с удоволствие, че някои от нашите препоръки са взети предвид в неодавна приятия документ на комисията. Като изследователи за нас е важно да видим, че това, което подготвяме, има ефект. Относно целите на доклада, ние искахме да дадем една обща картина – Въпросът е изключително сложен, много са участниците. Ние разгледахме всички ангажирани лица, множеството сфери на политиката, които имат отношение към тази тема, за да видим какви са връзките помежду им, дали има някаква последователност, ефективност на тези политики. Много неща междувременно се случиха, едва и трябва да ви припомням. Тук не се съдържа цялостна картина, но искам да обърна внимание на този въпрос, че има непрекъснати промени. Възникват нови въпроси и ние можем да се запитаме дали най-честно се използват индивидуално действащи лица, така наречените самотни вълци, или пък използването на обикновения живот на ежедневието, като оръжие, кухненски ножове и прочие, и да видим какво може да се направи. Забелязвам, че в мандата на комисията е обърнато особено внимание на меките цели. Важно е да подчертаем, че ако погледнем в дългосрочна перспектива, ако разгледаме дългосрочно тенденциите, можем да придобием по-добра представа за това колко разнообразни са онези, които извършват тези актове, колко разнообразни са целите, които са засегнати от тях. но въпреки, че има много случаи на самостоятелно предприемани действия от лица, има и много случаи, в които има множество участници. Има диверсифициране на целите. Първоначално ставаше дума за официални обекти, за инфраструктура, за военни обекти и прочее, докато сега ние забелязваме, че има много по-разнообразни цели е на нашите разузнавателни служби, на службите, отговарящи за сигурността, е много по-сложна, тъй като целите са толкова разнопосочни. Диверсификацията сега е много по-различна. Аз не съм включила слайда за нестабилността на региона, но тъй като беше споменато за завръщащите се бойци. Важно е за това да видим в кои страни е вероятно да отидат тези завръщащи се така наречени чуждестранни бойци. Нужни са ни повече факти. Трябва да имаме информиран анализ, повече информация, също прогнози за бъдещето на базата на исторически данни, за да преценим какво можем да очакваме в бъдеще. Това също трябва да се има предвид в по-голяма степен. Ще се върна отново на тези въпроси, но сега искам да отстъпя думата на колегата ми, който ще продължи. Ако представим всички действия, планове за действия, стратегии и прочие, ще видим, че има рязко повишаване с течение на времето особено след а, някой инцидент. Доста често не стратегията води до нови мерки, а някаква атака или нападение. Много неща вече бяха постигнати в много сфери с течение на времето, както каза и комисията преди малко. Включително в сфери, които не са включени все още във вашия мандат. Имам предвид в частност сферата на огнестрелните оръжия и експлозивите. Това, което не е включено в нашето проучване, но би могло да се включи или поне да бъде разгледано от вашата комисия, се отнася до нещо, което Европейския съюз и държавите членки, ако все още не го правят, трябва да започнат да се безпокоят, а именно бързо увеличаващите се и подобряващи възможности на терористите в киберпространството. Това им дава повече възможности не само за пропаганда, но и за използване на финансовите технологии. Ако проявявате загриженост за финансирането на тероризма трябва да ви безпокоят въпроси за нови възникващите криптовалути и други. И тези въпроси все още не са изцяло обхванати от съществуващите мерки. В киберпространството също има меки цели, както и сериозен риск за критично важната инфраструктура. Така че това е изключително важна сфера, която трябва да се включи в е, един цялостен преглед на мерките за борба срещу тероризма. Ако се върнем на въпроса за споделянето на данни, за сътрудничеството и за сигурността на границите, трябва да кажем, че има доста напредък е, и в тези области. Има до, доста постижения в а, споделянето на данни. Практиците предупреждават, че преди да споделите информация, вие трябва да съберете тази информация и то най-вече качествена информация. Това изисква да имате добри способности на национално равнище. Не всички държави членки обаче разполагат с същите възможности или способности да събират висококачествени данни. Дори да имате най-добрите платформи, остава нещо друго, на което трябва да се обърне внимание. Ако създадете платформа като Център за борба срещу тероризма в Европол, както и събирането на информация от разузнавателните служби, службите за, сигурни, службите за сигурност, трябва споделянето на данните между тях да спазва законовите норми. Забелязваме също, че структурите в държавите членки са много различни. Понякога полицейските служби са тези, които противодействат на тероризма, други ня... държави а, го правят чрез службите си за разузнаване. Също използват се и граничните служби, митническите служби, данъчните служби. Те също събират информация. Но ние трябва да гарантираме, че ще се обърне внимание на структурите в държавите членки и да видим по какъв начин може да се подобри изподелянето на данни. Що се отнася до управлението на границите, доста мерки се предлагат, които се наричат мерки за противодействие на тероризма, но те нямат добавена стойност в много случаи. Комисията сама го е отбелязала в оценката на въздействието, отчитайки добавената стойност на различните мерки за борба срещу пред, престъпността. Понякога се разглежда системата за влизане и излизане и те смятат, че мерките понякога не са достатъчни. И така трябва да имаме предвид, че някои от тези мерки не са а, разработени изцяло или пък изобщо за борба срещу тероризма. Когато правим оценка, ние трябва да имаме това предвид. Както каза и комисията, своевременното обменяне на информация е изключително важно на различни нива, обаче може да се стигне до някои пропуски в сигурността. Това е, е слайд, който показва различните комисии, служби и прочие. Тук сме дори е, отбелязали вашата комисия като част от това голямо семейство. Понякога е трудно да получим пълна представа за това, за това какво точно се случва. Необходимо е да има по-добра координация Имаме координатор на Европейския съюз за борба с тероризма. Имаме също и комисар Джулиан Кинг, който има по-широк мандат, в който влиза и борбата срещу тероризма. И това са сравнително нови мандати, за да се прецени доколко са поставими са всички тези неща, за да могат да вървят нещата в вярната посока. Основният въпрос е как да се подобри релевантността, последователността и ефективността на политиките на Европейския съюз за борба с тероризма. Ние направихме доста препоръки, тук сме отразили само някои от тях. Някои от вас се позоваха вече на някои от нашите препоръки в първата част на днешното заседание. Има няколко инструмента. Не е необходимо да се изобретяват нови, а по-скоро да се обърне внимание на доброто прилагане на вече съществуващите инструменти. Иначе а, купчината става все по-висока. Ние трябва да се ръководим от придобиването на познания но не трябва да реагираме просто, както показа и колегата. Повечето от действията следват събитията, предлагат се мерки, след това идват плановете за действие, след това идват стратегиите и след това оценката. Затова ние трябва да имаме проучвания, които да прогнозират какво би могло да се случи да имаме добра оценка на заплахите и прочие. Тоест да можем да изпреварваме събитията. За да направим това, трябва да следваме един логичен цикъл на създаване на политики, а не да се движим обратно на часовниковата стрелка. Започваме с анализа на терористичната заплаха, проучвания. След това оценяваме нуждата от политика, дали има някакви пропуски, които да, да се коригират. След това решаваме каква политика да се възприеме и след това да оценим в каква степен тази политика действа. Но за целта е необходимо да са формулирани цели на политиката. Да не се базираме само на догадки, а на доказателства. Това е доста шокираща картина, грубо казано. Не съм съгласна с представителите предходния доклад. Ако искаме да гледаме ефективността като нещо сериозно, ние трябва да подчиним релевантността и кохерентността на това. Как може да твърдите, че сте ефикасни в политиката си, ако не сте я тествали? Това е един от най-важните изводи. Ако не направите оценка на въздействието, ако не правите предварителни проучвания, как можете да сте сигурни, че имате политики, които действително се вписват в политическите цели, които сте заложили и че действително действат? Разполагам с още една минута. Искам да кажа няколко неща още. Аз вече казах, че е необходимо да има политическа подкрепа за оценка на политиките и мерките, която да има политическа подкрепа, каквато често липсва. А това е важно, за да знаем, че се движим във вярната посока. Джихадистските групи, в частност, но също и крайните десни сили са изключително пъргави в стратегическата комуникация и пропаганда. Това е важно, защото правителствата искат да имат а, а, такава стратегическа комуникация, но те нямат същата пъргавост, каквато имат джихадистските групи и крайната а, десница. Ние трябва да проявяваме скромност, защото има толкова много неща, които могат е, да се случат е, и е много по-добре да инвестираме в превенцията и за това е, какво е основното ни послание, какви са нашите ценности. Особено внимание се обръща, както вече беше казано, и на превенцията. Но ще дойде момент, когато ще се почувства такава умора от превенция, ще се пристъпи към репресивни мерки. Но, що се отнася до разходите, най-ефикасните мерки са свързани с превенцията. Важно е да се направи оценка, за да се види доколко ефикасни са били програмите за превенция. Резултатите обаче не могат да се измерват по същия начин, както твърдите репресивни мерки, тъй като ефекта на подобни програми а, се оценява в много по-дългосрочен план, отколкото в а, кратки срокове. Необходимо е да има повече изследвания по някои от основните аспекти, а, например, отказа да бъде признат статут на лица, имащи право на обежище на някои, също радикализацията, което води до сплотяване. Тези връзки трябва също да бъдат добре проучени. Съжалявам, че просрочих малко времето. Благодаря ви много, благодаря и на двама ви за това, че представихте доклада в времето, което ви беше отредено по един критичен, добър начин. Сега искам да дам думата на господин Данжан и след това ви моля да отговорите на всеки въпрос веднага. Мисля, че така нашата дискусия ще бъде по-жива, по-интересна. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. И на нашите гости много интересни и уместни думи чухме. Искам да коментирам обаче неща, които ме притесняват. Примерно е, методологията. Говорите е, тероризма в Европа и борбата. Е, Казвате, че не е имало време да се проверят всички, да се направят интервюта в Испания, Уединеното кралство. Това ме притеснява. Освен това, не следва да се интервюират само институционалните специалисти. Казвате, че е, атентатите са примерно акт на солидарност. но имаше такива актове а, още преди атентатите в Европа, преди 2012 в а, а, Франция имаше такива случаи и е абсолютно а, неудачен този термин. Той се отхвърля от всички полицейски служби и терористични и разузнавателни служби. Така че самото а, зараждане на акта не, не става дума за единаци. Винаги има и някой още. В, в Франция, например, никога няма такива. Така че да внимаваме какво искаме да кажем. Може да се извършват терористични актове така вдъхно, вдъхновени, така да се каже, от идеологията. Но това не означава акт на солидарност. Това е просто начин на действие. И е, някои от терористите действат сами, а други действат с много по-сложни е, методи. Но това не, не означава, че ние е, трябва да дефинираме само един или друг случай. Те могат да бъдат на 360 градуса по целия кръг разположени, най-различни Посланието е било от 2016, особено насам, убивайте, убивайте, убивайте по всякакъв възможен начин, така че може да се очаква всичко. После. Криминализация en amont euh, des actes préparatoires, notamment dans la, euh, la, la, le contexte de la nouvelle directive euh, de l'Union européenne, et considérée. Счита се, че така, вашите експерти, които сте консултирали, казвате, че е, е, прилагането на наказателни практики в Европа не е достатъчно ефективно. Но поне във Франция данните показват напълно различно нещо. От момента, в който е прият наказателен кодекс и е криминализирал тези деяния, точно се оказва обратното. Значи, много ефикасно е да се използват и мерки, свързани с наказа... от наказателно правен характер, не само превенция. Така че това е което имах да коментирам по вашето изследване. И накрая говорите за но събиране на данни, а не обмен на данни. Е да, ама той нещата са свързани. Полицията, правосъдието има нужда да събира данни за своята дейност и те трябва да бъдат абсолютно е, усъвременени. Не, не става дума за някакви данни, които се съществуват в абсолюта. Въпросът е да има съвсем конкретни, включително полицейски и съдебни данни, които е, не непременно съвпадат с личните данни, които е, последните трябва да бъдат е, третирани с съответното внимание, изисквано от закона. Така че не е въпроса само да спрем да, колек... да събираме данни и да им търсиме по-високото качество. Проблема всъщност не е толкова липсата на споделяне на разузнавателни данни, а самото събиране на такива. Благодаря. Сега моля нашите гости да отговорят максимално кратко, макар че бяха зададени много въпроси. Или бяха сложени доста въпросителни, така да се каже. Заповядайте. <laughs> Yes, um, all... Uh, Две минути максимум имате. Първо да отговоря защо не сме е, разговаряли с колеги от Испания, Обединеното кралство и Франция. Не защото не искахме, а защото след всички усилия, които положихме да открием конкретните експерти и да си взаимодействаме с тях. Така, допускаме все пак пределно прозрачен на беше оценката, но тъй като темата е твърде деликатна, може би за това те не са били готови да участват реално. Нееднократно ни беше казвано, че експерти имат толкова много работа и толкова много трябва да изготвят оценки, че не бяха готови да отделят време и за нас. С много колеги сме разговаряли и наистина беше много трудно да ги убедим. Що се отнася до събирането на данни, така е. Има разлика между събиране на данни и събиране на разузнавателни данни, но добавената стойност действително идва, когато могат да се сглобят отделните парченца от мозайката. Не казвам, че споделянето на данни с магическа пръчка ще реши всички проблеми, но когато имаш различни е, информации, е, общата картина е и по-добра и по-ясна. Е, това може да ви даде малко по-високо ниво на разбиране на случващото се. Сега, по въпроса за използваната терминология. За вълците и единаци, да, съгласна съм, че объркваме понякога. Объркващо е. Тези хора може да извършват атентатът сами, но а, са поддържали контакти с много други. Аз лично тук имах предвид хората, които не е, работят в добре развити мрежи, защото исках да кажа, че е много по-трудно такива лица да бъдат откривани, защото тук вече се създава и различна, различ, различие в методите, различие и в избраните цели. Та, в дългосрочен план подобни данни могат да ни дадат разбиране какво бихме могли да очакваме в бъдеще. А сега за е, криминализиране на подобни актове. Ние направихме едно запитване и е, въпросът беше необходимо ли е още законодателство, дали е, могат да се подложат на е, съдебно преследване, е, имат ли затруднения с е, за, съществуващото законодателство. отговора от е, практикуващите бе не, не, не, то ни е напълно достатъчно, дори не се използва в пълна мяра. Ана Гомеш има думата. Една минута, моля. Ан par le temps. Напълно съм съгласна, че е много важно да се чуват примери успешни, за да покажем е, примери за превенция. Но неолибералните политики и дискурс на нашите правителства не смятате ли, че водят точно в обратна посока. После. Връзката между тероризма и трансграничната престъпност. Напълно съм съгласна с вас. Не считате ли, че Тук не става дума само за въоръжение или наркотици. Не считате ли, че нашата система се използва за пране на пари от терористичните групировки? И нашите финансови системи и държави са превзети от тези практики финтекс, да, големите компании, занимаващи се с финанси, дори не се покриват от съответните разпоредби. Не мислите ли, че нещата излизат извън контрол? Политическият климат, това е отговорът, има много голямо отношение към е, разходваните средства и е, желанието да се говори за успешни примери много често се оставя да властва и климата на страха. В такъв смисъл смятам, че трябва да търсим един общ, общо въздействие и дългосрочно въздействие на нашите политики. когато се прави анализ, трябва да анализираме тенденциите на, в транснационалната престъпност и да видим кои от тях биха могли да бъдат привлекателни за терористите. По този начин бихме могли да предвидим едни бъдещи е, така пред, привлекателни възможности за е, терористична дейност. Необходимо е да имаме много по-добра прогностика. А, госпожа Отондуа, заповядайте. Благодаря. Европейска програма за сигурност има. За това имаме и нашата група. Ние искаме да покажем, че политики, водени на европейско ниво в такъв смисъл, имат своята добавена стойност. На 32-а страница вие говорите за броя на жертвите е, на тероризма в Европа. Не виждаме обаче европейски данни, използвате данните на университета от Мериленд. После трябва да правиме проучвания, обърнати към бъдещето на базата на факти. Обаче в момента, към момента европейска база данни няма, която да разглежда тази проблематика. Тоест, жертвите на тероризъм, включително извън Европейския съюз, мирни инициативи, така, такива много-много сериозни последици от липсата на подобни база данни. Когато ние не знаем кои са жертвите на тероризма, как можем и да им помагаме? После, разликата, вашето проучване по отношение на законодателството в различните страни. За мен това е най-слабата ви страна. Естерос, un general español, que dice que la solidaridad con las víctimas del terrorismo es una pieza clave de la política. Един испански експерт говори колко ключово е солидарността в борбата с тероризма между обществата, между страните. Затова ви питам, ще се стремите ли да се, създаде една европейска база данни, за да не трябва да ги търсиме от други и да не сме наясно доколко са надежните. 2020 е, цитирате е, жертви. Много се изненадвам, че изобщо сте получили някакви данни от испанските, испанските власти. Имате сега по 5 минути, за да можем да дадем... По една минута, извинявайте, за да можем да дадем думата и е, на колегите, които се е, обозначиха с желание за изказване. Те също ще имат по една минута за задаване на въпроси. Ако сте съгласни, значи една минута за въпрос, една минута за отговор. Много време отнема да се създаде собствена база данни. В рамките на нашето проучване абсолютно не е възможно да го направим. Но има много добри институции, които събират тези данни, независимо от вашите коментари. Е, базата данни на университета в Мериленд е световно призната и много често е използвана. Много е, така нормално е да се използват тези данни. Е, има и още едно друго проучване, извършено от моят институт, където обработваме още повече данни. Добре дошли сте да консултирате и резултатите от това изследване, за да имате по-обща картина. Беше зададен въпрос, има ли нужда от е, Европейски институт, който да събира и анализира данните. Е, да, но не бива да се създава прекалено разделение. Европол е, прави един е, доклад, има и други доклади. Аз лично е, бих предпочела и бих препоръчала да се обединяват. За въпроса за законодателството и разликата за различните европейски страни, Комисията Ливе ни е поиска от нас да направим селекция от, от няколко страни, за да направим обзора, свързан с изпълнението на директивата. Минут. Заповядайте за една минута. Яна Обрехт, нека да помоля за бъдеще всички координатори да имат една и съща възможност да участват. Настоявам това да стане за в бъдеще да има възможности всеки един от координаторите да се изкаже по същество. Е, проучването е изключително важно. Мисля, че трябва много насериозно да го приемем. Е, и целта ни не трябва да е да се надприказваме кой е по-добър е, от всички участници в залата по-скоро трябва да се занимаем заедно с възможно най-доброто приложение на мерките. И комисията приема това много насериозно. Чух и слушах ги внимателно. Става дума за подобряване на мерките на място. Разбира се, що се отнася до данните, не трябва да разширяваме приложението на мерките за събиране на данни. Трябва да се събират по повече данни. Мерките, е, които е, имаме, показват, че да, трябва да се съберат данни, но подобрението трябва да е по-скоро при обмена на данните, не при тяхното събиране. Защото не само а, самостоятелно действащи лица са участници, има всякакви взаимосвързани лица. Господин Ван Орден. Благодаря, госпожо председател. По миграционната политика. Тук не свързвам всички мигранти с тероризма, това е ясно. Но за мен едно е ясно. Когато говорим за широко мащабна миграция, иммиграция, обежище, се увеличава уязвимото население и става по-трудно то да се интегрира. И освен това се изискват прекалено много дейности от правоохранителните органи, защото размера на общността, която трябва да бъде внимателно следена, е огромен. Затова трябва да намерим начин да действаме другояче. Очаквам да чуя вашите мнения. И в заключение, Ева Жали, заповядайте. Благодаря, госпожа председател. В проучването липсва един източник, който не е труден за достъп – съдебната практика. Имаме даже специализирана камера, която се занимава с, с, с този тип съдебни дела и този съдебен състав се а, е, среща всеки ден. Има я, ясни признаци, че не става дума само за а, е, самостоятелно действащи лица. А, е, ясно е, че е много важно да се работи по взаимовръзките между участниците в терористична дейност. Ясно е, че трябва да се работи за предотвратяване на финансирането на терористична дейност. И за това може би е добре а, да поканим председателката на този съдебен състав, която работи по темата изключително посветено. И тя може да сподели с нас много полезни неща. А, и когато става дума за финансирането, не стават основни мотиви не са свързани е, само с е, е, благосъстоянието на сина на съответното лице, а с място в рая, защото се твърди, че ако се убие един неверник, е, това отваря място за 70 човека в рая. Е, подобни вярвания трябва да се имат предвид. Благодаря много. Ще ви дам думата за заключителни коментари. По отношение на базите данни, много специалисти искаха да не разширяваме възможностите за събиране на данни но има някои характеристики, които могат да доведат до големи ползи, да кажем събиране от страна на военните на доказателства в конфликтни зони, например биометрични данните могат да бъдат включени в системи като СИС и ще ни помогнат да проверяваме хора, които се опитват да влизат в Европейския съюз или пътници, или мигранти ще можем да идентифицираме онези, които са извършвали военни престъпления. И всичко това е свързано и с работата на работната група по миграцията. Цялостната идея обаче не е да има повече данни, повече системи за данни, а да се започне да се използвате. По коментарите, свързани с миграцията, мога само да се съглася с казаното. Има различни интересни области тук, например, това, че е опасно, има опасност а, терористични организации да злоупотребят с беженските потоци. Второ, а, а, самият факт, че когато хората чакат в а, лагери за настаняване на е, търсещи обежище и седят там по някой път години наред и чакат да излезе решението им и няма бъдещи перспективи за тях, те стават изключително уязвими за онези, които се опитват да ги вербуват. Така че трябва да се направи нещо, за да се подобри устойчивостта на тази група хора срещу този тип външни влияния. На влиянията на тези, които търсят е, нови наемници за терористи. Така че е, се надявам вашата парламентарна комисия да вземе предвид тази тема. И също въпросът да се за интервюирането на повече практикуващи в областта. Опитваме се да, да се свържем с всички и ние като е, нощни изследователи се опитахме да се свържем с много експерти, но не винаги получаваме отговори. А вие, като депутати, може би има по-голяма вероятност да успеете да получите отговор. Благодаря на парламентарната комисия за отправената към нас покана. Е, на ваше разположение сме е, е, за, всички е, допълнителни въпроси, които може да имате. Приключихме работата по този доклад, но продължаваме да работим по темите като цяло, така че с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. И ако има нужда от допълнителни научни изследвания, можем да ги направим. Благодаря на госпожа Винфинцик и госпожа Ван за това, че направих тези подробни тези пълноценни изявления и че отговориха на въпросите, които бяха зададени. Някои от тези въпроси бяха изключително директни и ще продължим да поддържаме разговора с вас. Извинявам се на всички е, за а, е, лекото закъсняване от графика, но смят, от графика, но мисля, че беше важно да чуем отговорите. И отново, нека да ви помоля всеки да си спазва времето за изказване, за да може да има по-добро разпределение между колегите. Сега за датата на следващите срещи за тероризма. 26 октомври, Страсбург от 9 часа сутринта до 12 часа на обяд. Благодаря много на всички. А сега нека да помоля координаторите да останат в залата, за да преминем към работното заседание на координаторите. Онези, които трябва да напуснат залата, моля да го направят възможно най-бързо и моля координаторите да останат. Ouais,